chair is ready and... Uh, Do we have a thing to make clear that we're starting somewhere? Yeah, you have a gavel. Oh, that's now. Good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Добър ден и ви предлагам да започнем. Може би не всички колеги са тук, но все пак. Първо, госпожа Алфано. Тя се извинява, защото е отлежа, отложен а, полета, така че аз заедно с господин Таваре ще провеждам заседанието. Това ни води до дневния ред и първата точка, приемането му. Имате ли коментари? Ако не, минаваме към втората точка. Одобряване на протоколите. от 18 и 19 феврари. Нямате коментари. И няколко съобщения. Обещах на господин Шмидт да му дам думата по тази точка, защото доколкото разбирам, трябва да излезете по-рано. Ако искате, заповядайте сега. Благодаря, господин председател. Става дума за координираната среща на 18 февруари. Там по трета точка избирането на експерти, които да дадат препоръки на нашата комисия. Изненадах се. Миналата седмица четох е, решението близо до 8 март и видях, че заместник координаторите са само мъже, петима. Не знам, само мъже ли има експерти по организираната престъпност в Европа? Малко е странно. Може би ще кажете, не е имало кандидатури на жени, но това не е така. Аз бях подала една такава кандидатура. Така че, ако искаме да търсиме смяна на съотношението мъже-жени, ето сега има е, възможност. Просто даваме недобър сигнал от нашата комисия по този начин. Председателят, благодаря. Сигурно трябва сами да се окорим. Факт е, е, всички политически групи подадоха кандидати, е, както и моята политическа група, и кандидатите бяха само мъже. Нямаше кандидатури на жени. Секретарята ми казва, че са изпратени писма до съответните избрани експерти, но може би трябва да се обърнем към координаторите, които решават по този въпрос и да повдигнем днес след обед на заседанието въпроса отново. Нека да поясня. Аз дадох кандидатура на жена. Ами, значи съм получил неправилна информация, което означава, че Определено трябва да разгледаме този въпрос отново. Нека да го сложим в дневния ред на координаторите и да видим дали може да се преразгледа. Съобщения. Сигурно сте видели, че в момента ни предават по мрежата. В 5.30, както казах, ще има заседание при закрити врата на координаторите. Ще има няколко неща в дневния ред ред. И това са моите съобщения, с което пристъпваме към избирането на първи заместник-председател. И за това ни е необходим кворум, но няма да можем да изпълним тази точка, защото мисля, че нямаме още е, кворум. Затова ви предлагам да продължим със следващата точка. Още трима колеги трябва да се появат в залата. Ако можете да извикате колегите си, можем да пристъпим и към вземането на това решение. Господин председател, социалистите и демократите подават кандидатурата на нашия заместник председател. Това е госпожа Иляна Йотова, която се намира зад мен – и бих е, била много щастлива, ако се опитате, аз сега ще се опитам с моята група да го направя, ако се опитате да доведете колегите си тук. Ако ми помогнете с това да изберем е, заместник-председател, просто да дойдат е, трима колеги тук в залата, преди други да я напуснат. Става дума за пълноправни членове на групата. Председателят Ясно, кандидатурата е ясна, подадена от политическата група. Иска ли е, кандидатката? Това е също стъпка, която се предвижда. Вие съгласна ли сте с е, тази кандидатура? За сега тя е единствена от е, политическата група. Приемате ли я? А, мерси Благодаря за подаването на кандидатурата. Да, готова съм и очаквам гласуването от колегите. Well, Добре, значи първите две процедури са направени и в момента, в който имаме кворум от 12 души, ще гласуваме днес след обед. И с което стигаме до основната точка от дневния ред, което е представенето и обсъждането на междинния проектодоклад и сега искам да приканя господин Яколино да ни представи доклада си. 20 минути максимум, господин Яколино, ако обичате. Благодаря, господин председател. Ще се впиша в времето, което ми отпускате. Сега бих искал преди всичко да благодаря и на вас, и на всички политически групи, да им помогнем. Благодаря за помощта, която ми бе оказана. Говори, работихме в тясно сътрудничество за всички политически групи, докладчиците в Сянка, наистина. А, развихме едно много добро сътрудничество в рамките на правомощията, които ни бяха предоставени. Имаме три документа по различните теми. Първия е – организирана престъпност, втория е – корупция и третия – за а, начина по който се а, рециклират средствата. Целта беше да видим по какъв начин да сближиме законодателните разпоредби на различните държави членки, за да можем да имаме една по-хомогенно, по-хомогенно общоевропейско законодателство за борба с организираната престъпност. Разполагаме с данни и цифри, които ни позволяват да осветлим едно явление, което не е само социологическо явление, но имаме възможност и да определим различните е, престъпни системи и групировки. Кои са всъщност престъпници. Престъпниците престъпниците извършват е, дейности, с които, чиято а, е, сума достига а, под, под над 4 от БВП на Европейския съюз. Милиарди са печалбите от наркоразпространението и наркотрафика в Европа. Някъде от 2 до 5% на БВП. Тоест 650 до 1500 милиарда долара. Това са едни огромни главозамайващи суми, които е, много ясно представляват а, е, и представят а, е, структурите и силата на структурите. Над а, за различните групировки в Европа и общата им печалба е над 120 милиарда. Става дума за пазара на наркотици, така че може би това е една от най-печелившите дейности за престъпниците. 12 милиарда, 12 милиарда са пък а, печалбите от а, търговията на цигари. Над, ми, над а, милиард а, са изчисленията за фалшиф, са фалшиф, фалшификатите, фалш, фалшифицираните продукти, произведени в а, Европа, т.е. това е о избягване плащане на ДДС. Също така над, над милиард са загубите от най-различни дейности, като например използване на чужда или фалшива кредитна карта и така нататък. В междинните доклади работиме и а, искаме да предприемеме мерки за защита на честните граждани, за защита на честният бизнес в Европа. За това обаче е необходимо да имаме един единен а, подход, една сближен, едно сближено законодателство. Тази година надявам се, че ще можем да постигнем съгласие по един окончателен документ. Има и съпътстващи дейности, като например трафик на хора, трафик на жени. Това са също заедно с а, търговията на цигари, незаконната търговия на цигари, търговията с а, наркотици или а, незаконните залагания. Всичко това са само компоненти, различни а, компоненти на цялата организирана престъпност. За това е необходимо да имаме един общ поход за конфискация на средствата, предобити от незаконна дейност. Знаете, че имаше вече общо европейско решение за и за това е необходимо да има много по-голямо сътрудничество между различните органи, включително и за борбата с киберпрестъпността. Нашите мерки трябва да бъдат много строги, но същевременно трябва да бъдем и много внимателни и е, е, бдителни, защото знаете, че мафията действа в най-различни области, там където може да се получат големи пешалби, преработката на отпадъци и други, други, и други, други дейности, които генерират големи средства. И не всички държави членки са предприели необходимите мерки за борба с тези явления. Затова е необходимо много по-голямо сътрудничество на съдебно и полицейско равнище между държавите членки. Цялата политика трябва да бъде много по-отговорна. Необходимо е също така да водиме една жестока битка. Като прилагаме едни много по-координирани и строги е, мерки. Но борба трябва да се води също така и срещу е, тежките бюрократ... тежката бюрократична машина, при разрасналата се бюрокрация в администрациите на много държави членки. Папките се прехвърлят от е, офис на офис е, и понякога е, сроковете се удължават безкрайно. Също така са необходими мерки за борба с Шуруба Джанакизма. с и също така Необходимо е да се определят точно престъпленията, да има съответствие между различните престъпления в различните страни, да се направ, да се предприемат мерки за съкрещаване на сроковете при съдебните производства, защото много, много често безкрай, без, безкрайните срокове водат до безнаказаност. Необходимо е също така обаче да някакси да, да насърчаваме и да възнаграждаваме така наречените честни, честни, честни предприятия, особено онези, които работят ръка за ръка с администрациите. Е, необходимо е също така да, да се вземат е, мерки за по-голям контрол на различните е, видове дейности, които са свързани с е, е парични потоци, като например дейността на нотариуси, които също биха могли да сигнализират някои е, дейности, които им се виждат съмнителни. Същевременно не е необходимо да се е, засили банковият е, надзор и контрол и да имаме възможност да проследяваме финансовите потоци не само когато става дума за залагания, било то конни или други залагания, но във всички видове дейности. Т.е. необходима е много по-голяма прозрачност. Необходимо е също така да се използват и най-новите технологии, да се, да се използва новия софтуер, включително и банкови банкови отчети и така нататък. Не трябва да забравяме, че се използват и нови начини за пране на пари, като така нареченото сам, а, самоиз, самоизпиране. Същевременно трябва да има и много по-голямо сътрудничество между фискалните системи. Фиска трябва да бъде отговорен, солидарен тези, които плащат данъците си, трябва да бъдат възнаградени, насърчавани, но затова е необходимо да имаме и общи единни стандарти. Тоест, престъпленията да бъдат добре определени, да има една и съща дефиниция на престъпление в различните държави членки, защото в противен случай едно съдебно решение няма да може да бъде изпълнено в друга държава, държава членка. А в момента сме свидетели на подобни явления. Необходими са също така и конкретни показатели, които да измерват степента на извършеното престъпление, за да може да има съпоставимост. Знаете, че мафията не признава граници и мафията присъства във всички държави членки, а може би не всички, обаче администрации си дават а, сметка за, нейно, за а, нейното а, присъствие. Затова е необходимо едно по-тясно сътрудничество с а, Олаф. А, необходимо е да създадем една на Ерасмус за магистрати, обмен на магистрати А от друга страна, политиците, депутатите трябва да бъдат първите, е, които да бъдат е, подложени на, на санкции, за пример. Трябва да има а, е, възможност а, те да бъдат а, отстранени от политическия живот, да не могат да се явяват на избори, да речеме в продължение на 5 години и така нататък. Просто те да нямат възможност да работят на, на високи постове в администрацията. Също така да, да има много строги санкции срещу незаконното финансиране на политическите а, партии. А, важно е също така да бъдат въведени и е, преходни мерки, гъвкави мерки, които да ни дават възможност да реагираме бързо на бързото развитие и разнообразие от е, модели на корупция. Още веднъж повтарям, необходим ни е един общоевропейски подход – който от една страна да ни позволява да защитаваме жертвите на престъпления, жертвите на а, мафията, же, да защити, защитаваме и свидетелите. Всичко това ще залегне в документа и, съм, а, и очаквам и вашите предложения. Но също така настояваме и поставяме акцента на по-голяма борба срещу е, данъчните убежища. Защото в Азия, извън, е, извън Европа съществуват е, много данъчни убежища, включително в които се намират центрове за управление на незаконните залагания – а последиците от тази дейност се чувстват много силно и в Европа. Необходимо е също Необходимо е да се, да се, да, да, да се бориме и с, с срещу избягването на заплащане на данъци. В Европа знаем, че 45% от, евро... от италианските предприятия не плащат необходимото количество данъци, но подобен проблем съществува и в другите, и в другите страни. Значи, борба срещу корупцията, борба срещу прането на пари, борба срещу престъпните групировки. Имаме, разполагаме с доста добро законодателство, но не винаги и с необходимите методи за контрол. Както казах в началото на своето изказване, необходимо е също така да не забравяме и търговията и трафика с човешки същества и трафика с цигари, които също са едни важни компоненти от престъпната дейност. Още веднъж благодаря на всички онези, които спомогнаха за изработването на този доклад. Опитахме се в този междинен доклад да да включиме е, всички, всички мерки, всички, всичко, което ни беше представено като начини за борба от страна на държавите членки. Миналата седмица, господин председател, по време на заседание с докладчиците в сянка се опитахме да създадем един график, една рамка за за изписване на този документ. Решихме, че 25 или по-скоро 26 би била подходящна дата за внасяне на измененията. На 18 април в Страсбург бихме могли да организираме изв... извънредно заседание на 23 април и по възможност доклада да бъде внесен в пленарна зала през май или юни. Разбира се, трябва да бъдем гъвкави и да, за да можем да вземем предвид най-доброто, което и най-качественото предложено от различните политически групи, заедно с докладчиците в сянка се е, договорихме да обработиме колкото се може по-бързо внесените изменения. Знаете, че комисията даде една доста положителна оценка на първоначално внесените документи и е, текстове. И така разчитам на по-нататъчното добро сътрудничество с различните политически групи, с администрацията и с е, секретарията, защото 500 милиона граждани а, са обърнали поглед към нас. Те искат повече а, защита, те искат да се, да се предприемат и вземат а, сериозни и ефективни мерки за борба с организираната престъпност. Затова Работиме усърно по предложението. Разбира сме, сме готови да включим всяко едно предложение, но а, този документ до, до, до, до известна степен ще бъде и едно отражение на възможността на нашата комисия да реагира на, този, е, на това пагубно явление корупция, пране на пари, явление, което за съжаление е, е действителност в Европейския съюз. Това е едно предизвикателство, което ние трябва да. пред което ние сме изправени и на което ние трябва да отговориме, защото, както казах, 500 милиона а, граждани искат да бъдат защитени и да живеят спокойно. На ваше разположение съм за коментари, възражения, предложения. Вие ми оказахте доверие преди една година. Ще продължиме да оправдаваме вашето доверие. Благодаря ви. Благодаря, господин Яколино. Вие заслужавате поздравления. Покрихте всички области от доклада за 20 минути. Поздравления! Предлагам да започнем дискусията веднага. Трима души са се записали да се изкажат. Госпожа Матю от НП е първата. Благодаря, господин председател. Първо, нека да поздравя докладчика за качеството на неговата работа и за добри обмен на мнения, който имахме между колеги. Работихме много добре заедно. Нека да го поздравим за това. Не винаги е толкова лесно в Европейския парламент. И тук имаме един проектодоклад, който е много изчерпателен, много пълен, с много ценни данни, както цифрови, така и данни, свързани с средствата и инструментите, на които може да наблегне Европейския съюз, за да се бори с прането на пари, кримина... организираната престъпност и корупцията. Много важни теми на този етап. И в този доклад виждаме, че по член 83 на Лисабонския договор Европейският съюз може да хармонизира наказателното право в държавите членки. Това е нещо много полезно, защото, както каза и докладчика, мафията е навсякъде, във всички държави членки. Може би някои държави все още дори не са осъзнали това, но помощта на Европейската комисия ще ни помогне да се борим с тази тенденция и също така да се опитаме да развалим връзките между мафиите в отделните държави членки на Европейския съюз, но също така между мафията в Европейския съюз и мафията в трети държави. Това е изключително голям бич за Европейския съюз, особено в настоящата криза. Както каза и докладчика, виждате, кризата се развива най-вече е, благодарение на бедността и на отчаянието на нашите граждани и трябва да направим всичко възможно, за да се преборим с тази напаст. Трафикът на наркотици, е, изпирането на пари, неща, за които говорихте надълго във вашия проект доклад, е, трафикът на хора, много жестоко престъпление, това са само някои от елементите, по които трябва да вземем мерки. Давате също идеи, свързани с обществените поръчки, с засилване на обучението на полицейските части, на магистратите и също по-добра координация на отделните европейски агенции, Евроюст, Европол. Говорим за СЕПОЛ също, за обучението на тези части и също създаването на Европейски съд, който да защитава финансовите интереси на Европейския съюз. Ще спра до тук. И в заключение искам да кажа, че подкрепяме, разбира се, вашия доклад, много изчерпателен доклад. Явно много добре сте поработили по него. Поздравявам също и докладчиците в сянка. И си отбелязваме датата за изменения, но надали ще има какво да добавим. Споменахте дата 18 април за дискусията за измененията. Предлагам това да се дискутира по-скоро в събрание на координаторите, защото мисля, че тогава ще има и заседание в Страсбург и ще бъде малко трудно. Благодаря. Сега госпожа Фара има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика господин Яколино за а, великолепната работа и за много доброто сътрудничество. Смятам, че този документ описва подробно всичко, всички теми, които разгледахме, всички тематични документи, които изготвихме през тази година сътрудничество. Убедена съм, че имаме нужда от европейски подход. Когато говорим за корупцията, за прането на пари, за е, данъчните обежища, всичко сочи какви невероятни цифри в евро губи Европейския съюз всяка година – много е важно да се борим с организираната престъпност днес. Тази организирана престъпност е не само европейско явление, тя е световно явление. Имаме нужда от една по-отговорна политика, от доверие в правовата държава, в нашето правосъдие, в работата на полицията и на другите институции. И когато разгледахме данните, свързани с корупцията, си дадохме сметка, че вече няма държава, където нашите граждани биха могли да кажат, че борбата с корупцията е дала 100% положителни резултати. Така че. Лично аз бих желала да добавя нещо относно свободата на интернет, свободата на изказа и когато говорим за ролята на интернет. Страница 8. Борба с киберпрестъпността. Трябва да кажем, че интернет е просто средство – с което злоупотребява организираната престъпност. Според мен, интернет е възможност за всички нас, възможност, която трябва да бъде отчетена. Но да се вземат мерки срещу киберпрестъпността. Когато говорим за мафията, за организираната престъпност, смятам, че докладът много често говори за организирана престъпност, за криминални групировки – но ще трябва да се а, дефинират по-добре тези две организации групировките и мафията, защото са различни. А когато говорим за корупцията, мисля, че докладът трябва да наблегне най-вече на корупцията като е, един уникален феномен а не като канал за прехвърляне на средства между отделните организирани е, групировки. Така че ни трябва една по-ясна идея за корупцията и да дадем ясно послание, свързано с тази корупция. Защото корупцията не е свързана само с обществения сектор. Корупцията присъства и в частният сектор – Когато говорим за прането на пари, искам да се присъединя към идеите на един от ораторите на едно от предишните заседания, а именно, че увеличаването на организираната престъпност и на корупцията има директни последици върху економиките на държавите членки и на целият Европейски съюз. Но също така влияе много и на демократичните и социални системи на държавите членки. Трябва ясно да кажем кои са дейностите на организираната престъпност и наказателните действия. И трябва да се борим срещу всички престъпни дейности. Говорихме и за залаганията в спорта, за спортните резултати, които са променени, за подкупените матчове. Това не винаги директно е свързано с пране на пари. Много често тази дейност е свързана с пари, които по принцип са от мръсен, така да се каже, източник. И мисля, че тук трябва да засегнем и ролята на големите световни банки и да направим всичко възможно, санкциите, които ще наложим, да съответстват, да са пропорционални на незаконните дейности. И трябва ясно да дефинираме нашата позиция относно европейските агенции и тяхната роля в тази област. Вече говорихме за Европол, за Евроюст, но да се замислим за ефективността на тяхната дейност. Достатъчно ефективни ли са спрямо мащабността на явлението организирана престъпност? После говорим за обществени поръчки. Обществените поръчки, които се базират в повечето случаи на един единствен критерий, а именно най-низката предложена цена – това също допринася за разпространяването на корупционните практики. Вече го казахте, говорихме по този въпрос по време на предишното заседание по тази тема. По някои въпроси не сме засегнали темата широко, но ще трябва, може би, да помислим по въпроса за бреговата охрана и евентуално дали няма да е добре да осигурим повече средства за бреговата охрана. И да помислим за ролята на пресата и на журналистите, които водят различни разследвания в Европейския съюз и в световен план. Трябва да помислим за големите медийни компании, като CNN и други, и тяхната роля. И после финансирането на политическите партии. забраната за финансиране на политическите партии може да има обратни последици на това, което искахме да постигнем като резултат. Така че трябва да помислим по тези въпроси, да внимаваме и сега политическата цел, когато говорим за борбата с корупцията и прането на пари, тази политическа тема трябва да надхвърли разделението на леви и десни. Трябва всички заедно да работим, за да постигнем целите в въпросната област и е, съответно да надскочим нашите политически разногласия. Ние трябва да дадем това ясно политическо послание. И относно графика, който предложихте, Нямам нищо против датите, които споменахте. Ако докладът може да бъде включен в графика на пленарното заседание през април, ще бъде много добре. Надявам се да постигнем тези цели. Благодаря. Благодаря. Господин Ньютон Дан. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин докладчикът. Мисля, че докладът е много добро начало. Много изменения ще има от всички нас. Аз лично ще имам повече от 50. Смятам, че ще имаме няколко хиляди изменения като общо. Имам няколко чисто процедурни въпроси, на които според мен е, ще бъде полезно да чуем отговорите правилата, с които се създава тази комисия? Защо трябва да има междинен доклад и след това окончателен доклад? Ние в момента говорим за междинния. Бих е, искал да чу от секретарията какви са графиците за подаване на изменения за окончателния доклад, за да можем да ги разгледаме и да ги пуснем в пленарна зала. Допускам, че няма да ни стигне времето. Знам, че има по правила, трябва да имаме междинен доклад и окончателен доклад. Как точно ще ги съчетаем? Второ, да проверя при докладчика. Той спомена, че ще има промяна в срока следващата седмица. Може би не е доб... зле да получим имейл по този въпрос, защото срокът е много-много кратък. После, 18 април в Страсбург ще имаме заседание за измененията. Ще имаме ли време? В 9 часа ли ще е заседанието или малко по-рано след обед? Чисто процедурни въпроси. Значи, срока за окончателните изменения, ще имаме ли време да работим в Страсбург и каква е промяната на срока за следващата седмица и отново заседанието в Страсбург. Ще имаме ли време да обсъдим всички изменения? Председателят. Благодаря. Има, има график за окончателния доклад. Тук ми го показва секретарията. Проект от докладът трябва да бъде подаден до 30 май. Ще бъде представен на 17 юни. Крайният срок за изменения е 27 юни. Първото разглеждане на измененията ще бъде на 10 и 11 юли. Евентуално извънредно заседание за повторно разглеждане на за измененията ще бъде на 9 септември. На 17 септември ще трябва да се приеме доклада в нашата комисия. Така че в графика в момента за временния доклад няма, няма никакви конфликти, защото всичко ще си бъде готово в съответното време. А за Страсбург не знам дали секретарията знае кога ще е заседанието ни. 9 часа. 9 часа. До 10.30. А срока за подаване на изменения на за временния доклад, междинния доклад, 26 26 март, 5 часа след обед, вторник. Един ден повече имат. И преди да дам думата на госпожа Гомеш, трябва да ви кажа, че след около 20 минути, след 4 и 10 трябва да изляза от залата поне за 20 минути, така че ще бъдем много доволни, ако успеем до тогава да се изберем заместник е, председател. В момента май са само 11 колеги тук в залата. Имаме нужда от още един, за да можем да изберем заместник председател и тя вече да си поеме е, работата тук. Имаме нужда от един член или е, заместващ член. Ако не, можем просто да направим изпитание и да видим дали нашата кандидатка ще, се, ще успее да се справи с председателството. Ако не, аз ще трябва да изляза в 4.10 и да прекъснам за 20 на минути. Госпожа Матю. Координаторите, ако са съгласни, ако са тук, можем да гласуваме. Ако всички са съгласни, бихме могли да го направим и по този начин. Без кворум. Да, но ми казват, че не е възможно, според правилника знаете, че заседанието е напълно публично, затова ме съветват да не правим това. Господин Нютон. Е, трябва, трябва да спазваме правилата, естествено, но мисля, че Вероник е, има правилно предложение. Нека неофициално първо да предложим на евентуалния бъдещ заместник председател да поеме председателството за да можем да продължим. Иначе ще загубим 20 минути действително и ако сте съгласна, госпожа Йотова, да поемете заседанието за 20 минути след 4 и 10 и след това се надяваме, че до края на заседанието ще ви гласуваме. Господин Тавареш, той също ще се появи, така че да видим. Ако господин Тавареш е, дойде, той ще поеме председателството, както се предвиждаше. А ако не, ще последваме предложението, ако разбира се госпожа Йотова е съгласна. Ето, импровизирахме, появи се 12 ти член на нашата комисия – и имаме кворум. Добре дошъл! Добре дошъл! Добре, тогава, значи мога да се върна на тази точка от дневния ред, точка 4. Всичко си дойде на местата. Четвъртата точка е избиране на първи заместник председател. Социалистите и демократите дават кандидатурата на госпожа Йотова – тук в момента в залата има 13 души е, колеги депутати, имаме кворум и тогава можем да гласуваме. Моля с дигане на ръка всеки, който е съгласен. Съвсем ясно и е, единодушно гласуване. Поздрави за госпожа Йотова и нашата комисия си има нов заместник-председател, първи заместник-председател. И е, госпожо Йотова, след като сте първия заместник председател, ви каня да заемете председателското място в момента напълно официално. Monsieur Ден, est-ce que vous avez fini votre discours ou non? Господин Дан, вие приключихте ли с изказването си или не? Добре, госпожа Гомеш тогава има думата. Благодаря, госпожо заместник-председател. Поздрави за избирането ви. Благодарности и за колегата и, ако Лино за толкова изчерпателния доклад. Той представлява отлична основа за нашата работа. Имам няколко въпроса. Първо, виждам, че в доклада не се упоменават никакви конкретни случаи. Вероятно това е съзнателен избор, да не се коментират конкретни е, примери, или имате съображения защо да не споменавате нищо конкретно в доклада? Според мен това би било полезно. Защото смятам, че ще има голям консенсус по темата, но все пак може би ще е добре да има и конкретни примери, не само да слагаме общи постановки, с които всички ще са съгласни. Това е въпросът ми към господин Яколино. И още един въпрос. Нещо, което не е споменато, не го видях в текста, но може би сте имали предвид. Въпросът за незаконното обогатяване – Споменава се темата в е, Конвенцията за борба с корупцията и не знам дали не следва да се включи в е, от частта, където се говори за по-отговорна политика. В края на краищата това е тема, която поражда много противоречия в много страни членки, поне в Португалия е така. И би било парламента да отчете и тази тема с всичките разногласия. Трети въпрос. Говори се за банковата система и прането на пари. Тук ми се струва, че е важно да се спомене, че настоящата система, колегата говори колко важно е подготвящия се банков съюз и че не са предприяти достатъчно действие. Но не е ли редно да споменем съществуващата в момента система на кон... данъчна конкуренция в страните членки, която система всъщност насърчава практиките за неплащане и избягване на плащането на данни и на данъци, извинете, и прането на пари. Мисля, че трябва да засегнем и този поглед. И затова искам да попитам колегата Яколино какво е мнението му. Знаете, беше взето решение от Еврогрупата в събота да се наложи данък на спестяванията в една от нашите страни членки в Кипър. По съображения че страната се счита за е, център за пране на пари на руската мафия, на гърци, които бягат от плащане на данъци и какво ли не. И ми се струва, че това решение да се облагат е, гражданите на Кипър улеснява много мафиотите, престъпниците, защото те ще си платят 10% данъка и ще продължат да перат пари. Там, в тази страна членка и както каза колегата Яколино, в Европейския съюз има данъчни обежища, това не е единственото. Така че е, ние знаем, имаме съгласие по това каква, каква е целта на доклада за борбата с организираната престъпност, е, което включва и прането на пари. Интересно ми е да чуя какво е вашето мнение по темата. Мерси, мадам Гомеш. Иска ли да колега? Благодаря, госпожо Гомеш. Някой друг иска ли да вземе думата? Господин Николино.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 equilibrio negli Stati membri, ci sono posizioni molto differenziate che generano върху трансгранични върху трансгранични операции. Ние приканваме към общоевропейски подход – да има наистина едно по-отговорно, по-отговорно отношение от различните държави членки, защото само по този начин ще има наистина ефективно решение на въпрос. Още веднъж повтарям, в много държави членки все още съществуват явления, които доказват, че съответната държава членка не е предприела необходимите мерки. И това трябва да бъде поправено. Колкото до данъчните обежища, това не са много... Те не се намират само на екзотични места, понякога включително и е, в Европа. Така че споделям казаното от госпожа Гомеш. Спомняте, че комисар Шемета даде някои насоки, свързани с фискална политика, която да позволи да водим по-ефективна борба с рециклирането на средства от незаканна дойност. Сега имаш, имаше предложение да се наложи 10% налог, примерно, за а, залагания и така нататък. Дебата е отворен. Тук трябва да има обаче някакъв общоевропейски подход и някакво, а, ня, някакво възможност за съпоставяне на положението в различни страни и единен подход. Секретарията е, и аз решихме крайния срок за внасене на измененията да е 26, а не 25, за да разполагате с още един ден просто. Същевременно полит... политическите групи изразиха така широка подкрепа за този доклад. Е, включихме много предложения, но смятаме, че още има какво да се прави. Може да се усъвършенства, както по съдържанието, така и по формата. Що се отнася до гласуване в пленарна зала, струва ми се, че април ще е малко рано. Ще трябва да видиме а, с координаторите. Струва ми се, че майската или юнската сесия биха били много по-целесообразни за приемането на този доклад. Това е с няколко думи. Мисля, че отговорих на всички поставени от вас въпроси. Това е, госпожо председател. Ще спра до тук. Благодаря, господин Яколино. Колеги, ще кажа и какъв ще е крайния срок. А също така имаме пред, предвиден доклад за посещението в Хага, на нашата делегация в Хага, но за съжаление не виждам колегите тук. А, така че ще, ще прекратим до тук. А, а крайният срок за внасене на изменения е 26 март 17 часа. Ако нямате други въпроси, ще, ще спрем до тук, а в 17.30 ще се съберат координати.